Euh, oui. Euh, да. А, не съм сигурен дали всички колеги знаят, но аз съм докладчик по този въпрос а, за комисията Инта. Аз трябва да направя доклад за търговията за комисията Инта и този доклад след това ще бъде гласуван в пленарна зала и с помощта на председателя на комисията Инта се обърнах към правната служба именно по този въпрос. И се радвам, че правната служба вече започва да ни дава отговори, защото ми се струваше, че е трудно в правно отношение Европейския съюз да има различен подход от другите стопански партньори на Марокко. И документа, който беше цитиран, който е документ, който произхожда от предишната американска администрация, господин Зелика. И господин Зелика сега е директор на Световната банка и той абсолютно изрично заяви, че споразумението между САЩ и Марокко изключва Западна Сахара. И по силата на правилата на ООН, това е, а, дебата не е а, фактически а, а, политически в този смисъл, но за нас би било трудно да, да дадем а, становище, без да имаме много ясен отговор по този въпрос. Не само по политически съображения, а, но и по отношението на правата на населението и неговото установяване. и за това зададахме въпрос. Ако има, има едно предприятие, наречено Азура, с участието на френски капитали. Азура отнася, изнася над 100 милиона тона домати от Марокко, но част от производството на домати фактически идва от Западна, Западна Сахара. Цифрите, които не се дават, не съдържат информация коя част от производството на домати откъде идва, коя от Марокко, коя от Западна Сахара. Няма цифри, които ни позволяват да установим какви са ползите от тази търговия за населението на Западна Сахара, дали са е, е, отбелязан происходът на тази стока, за да може да се идентифицира къде се произвежда стоката. Това са общи въпроси, които са едновременно и економически, и правни. И за това, според мен, е немислимо да водим дебат по същество с Марокко, като Европейския съюз, ако по тези елементи не получим абсолютно ясен отговор и много съм доволен, че правната служба върви по същ, в същата посока и иска ясни отговори от Европейската комисия, за да се знае какво е наистина в интерес на народа на Западна Сахара. Така като беше обяснено от представителя на правната служба. Има ли други въпроси от правно естество. Ако не, ще дам думата на господин Пасо за отговор. За да отговоря на първият въпрос на господин Лайан, ще кажа следното. Въпросът е, ако на, на първия въпрос, ако отговорът е не, какъв е вторият въпрос, беше, каза той. Ще напомня въпросите. Първият въпрос, господин председател, беше следният. Ако съществуващото споразумение за асоцииране, което действа вече повече от 10 години, дали то се отнася до територията на Западна Сахара. А, това е първият въпрос. Въпросът е много простичък. След 10 години вече комисията трябва да може да ни каже дали е така или не. Ако отговорът е да, отнася се и до Западна Захара и продуктите произведени там, тогава задаваме вторият въпрос. До каква степен са защитени интересите и това отговаря на желанията на народа на Западна Сахара. Но ако отговорът е не, съществото споразумение не се отнася и не се прилага за Западна Сахара, втория въпрос става безмислен. А сега да отговоря на господин Бове. Благодаря а, а, за това, което той каза за, относно писмото на господин Зелик от 2004 година. САЩ са изключили да се. Тоест няма включени тук продукти от Западна Сахара, според това споразумение. И въпросът му е дали Марокко, а не комисията трябва да даде отговор – Очевидно е, аз съм посочил, че комисията трябва да отговори на Европейския парламент, защото комисията води преговори от името на Европейския съюз. И естествено, ако тя се нуждае от допълнителна информация, ще се обърне към Марокко, за да я получи. Но това имах да добавя. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за отговорите, които предостави правната служба. Сега ви предлагам да отворим вратите, така че да могат да се присъединят към нас останалите колеги. И ще проведем дискусия. Разбира се, колегата Фонтана ще вземе прав думата, но ще дадем една-две минути почивка, за да се присъединят останалите колеги към нас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 Possiamo riprendere? Моля ви, нека да продължим работа, колеги. Bene, allora. И така. Нека да продължим работа. Проведохме дискусия с правната служба и е, комисията и е, е, мароканските власти са приключили преговорите през закрени 2009 година съгласно договора за функционирането на ЕС. Подобни споразумения трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент. Споразумението предполага взаимни мерки за либерализация по отношение на селско-стопански и рибни продукти, така че становището на нашата комисия по този въпрос е изключително важно. И е, за това незабавно давам думата на господин Фонтана, докладчик по становище, и след това ще изслушаме и представители на комисията. Господин Фонтана, имате думата. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че в рамките на работата, която а, извършваме по този въпрос. Имаше няколко дискусии, включително и с представители на други комисии, сред европейските депутати, особено от а, Южна Европа. А, усетих доста голяма загриженост относно това споразумение. Както казваме. Става дума тук за 45% от износа, повече 70% за 10 години в рамките на тези мерки за либерализация. Тоест една значителна част от тези стоки са стопански продукти, плодове и зеленчуци. Що се отнася до този внос, изразената загриженост най-вече от Испания, но и от Италия и Франция, се дължи на факта, че вносът на тези стоки ще доведе до силна конкуренция спрямо някои специфични селскостопански стоки. И тук стои и друг въпрос, не е решен, а именно въпроса с Западна Сахара. От това възникват и допълнителни проблеми, въпреки че от споразумението ще бъде изключена Западна Сахара. Но нещата не са винаги е, много е, ясни и е трудно да се провеждат е, преговори по подобни споразумения. Така че това споразумение може да създаде затруднение за нашите производители. Защото става дума тук за конкуренция от държава, която не прилага същите изисквания за качество, има по-ниска продукция от нашите. Да не забравяме също така, че работната ръка в Марокко се намира в доста по-различна ситуация, отколкото тази на територията на Европейския съюз. Тя е ниско заплатена, не трябва да забравяме и а, екологичната страна, както и аспектите свързани с безопасността на храните и фитосанитарните аспекти. Има значителни различия при употребата на някои химически, химични продукти, които са напълно забранени, а у нас са разрешени в Марокко. Така че възникват а, много въпроси, а, как ще бъдат контролирани потоците, спазването на графика, на сроковете и това не трябва да се пренебрегва също така фактора време, фактора срокове. трябва да се установи добър баланс в това споразумение. Понякога сме наблюдавали и опити за измама, да речем някои продукти с неизяснен происход или други решения за решаване на проблема с квотите. Така че всички тези проблеми могат да ни изложат на риск и можем да изпаднем в доста трудни ситуации, особено с оглед на економическата криза, която преживяваме. Държа да отбележа също така, че ако становището не бъде подкрепено, Комисията Международна търговия, която е водеща, и господин Бове може да се изкаже по този въпрос, тогава няма да се внесе становище в тази комисия. И, впрочем, ние обсъждахме това с господин Бове преди няколко години САЩ бяха изключили от споразумението за търговски обмен на територията на Западна Сахара, въпреки че ставаше дума предимно за продукти от рибното стопанство, имаше и селскостопански продукти. И така, мога да ви кажа, че съм е, готов да изслушам е, становищата на колегите. В тази дискусия тя наистина е важна и доста деликатна, защото това споразумение може да има голямо значение за бъдещето на е, нашата търговия. Благодаря, Лоренцо. Наистина, това становище е много важно. Проекто становището ще бъде представено на 14 март, а на 28 ще бъде гласувано в комисията. И така, нека да започнем сега а, дискусията Елизабет Йег. Благодаря. Искам да благодаря на колегите, които се изказаха. Мога да се присъединя към всичко, което беше казано до тук. Нека да подчертая само няколко неща. Комисията подготвя голям брой такива двустранни споразумения. Тези споразумения засягат държавите членки на Европейския съюз, които са в Южна Европа. Тук говорим за различни продукти. Става въпрос най-вече за домати, но не само те са засегнати. Затова е важно да отговорим на въпрос как ще процедираме по отношение на такива споразумения за бъдеще. Нямаме яснота от правна гледна точка и не е ясно какви са целите. В крайна сметка, нашата цел е винаги е била да се гарантира, че има подкрепа за хората от победните страни. В същото време обаче трябва да защитаваме нашата економика, да защитаваме нашите собствени производители. По въпросите, които вече се обсъдиха, искам да добавя още един. Планира ли комисията оценка на въздействието за това търговско споразумение, както вече беше подчертано? Планира ли се оценка на въздействието, която да разгледа последиците от вноса от Западна Сахара? Искаме освен това да знаем какво ще бъде последствието по отношение на селското стопанство в Европейския съюз. На второ място, мисля, че е абсолютно логично да се зададат някои други въпроси. Какво е положението с европейските стандарти? Как се проверяват европейските стандарти в тези страни? Дали те се спазват? Например, какви са екологичните стандарти? Как се действа по отношение на защитата на растенията? Какво ще казвам за социалните стандарти? Те споменават ли се въобще в такива споразумения? Много работа ни предстои тук в Комисията по земеделие. Мисля си, че можем да поемем по правилен път и съм убеден, че ще го направим. Радвам се, че господин Бове играе важна роля и в Комисията по развитие. В крайна сметка, в края на краищата можем да кажем само да или не, но преди да го направим, трябва да зададем точни въпроси, да поставим пръс в раната, да намерим отговор на важните въпроси. Кои са добрите страни на едно такова споразумение, кои са лошите страни, кое е добре за нашите селски стопани, кое е за стопаните в тези страни, с които сключваме споразумение. Естествено, че трябва да има търговия, но трябва да има и необходимите предпоставки и условия, за да се извършва нормално този процес. Благодаря на Елизабет. Едберт Дорфман. Благодаря. По отношение на външната политика, вече обсъдихме част от въздействието. Тук не трябва да забравяме, че говорим за страна, която е единствената на целия африкански континент, която не е член на нашата партньорска организация Африканския съюз. Сред африканските страни Марокко често има лоша репутация поради третирането на Западна Сахара. Въпросът не е свързан толкова с това дали продукти от Западна Сахара ще бъдат включени в споразумението или не. Въпросът е какво послание ще изпратим към общността на африканските държави и към Западна Сахара. Колегата Фонтана каза, че трябва да гарантираме наличието на добри стандарти. За щастие, в нашата комисия обсъдихме този въпрос миналата седмица и стигнахме до категорична позиция. Не съм убеден обаче, че действаме както трябва по отношение на сеското стопанство. Оставам с впечатлението, че има 100% отваряне на пазара за продукти от Марокко, продукти, където ние може да осигурим добри заместители, като говорим за ябълки, например. В същото време има много сериозни разминавания в потенциала на пазарните организации – когато говорим за разширяване на дейността на селските стопани, те трябва да се възползват от възможностите на международната търговия, но нещата трябва да са реципрочни. Не може да допускаме неограничено количество продукти на нашите пазари, също време да поставяме квоти за нашата продукция. Трябва да изпратим сигнал тук, защото има и други споразумения, които договаряме в момента с по-важни страни. Комисията не трябва да забравя това. Комисията води преговори от името и в интереса на нашите собствени земеделци и комисията трябва да изиска някакви реципрочни мерки от другата страна. Това е изказването от мое име. Председателя, благодаря. Не трябва нашето земеделие да плаща за други ползи, които идват от търговски споразумения. Господин Мато, благодаря. Аз няма да анализирам правната страна на нещата. Още веднъж искам да кажа, че трябва да внимаваме с отстъпките в рамките на международни споразумения. Трябва да защитаваме интересите на производителите в Европейския съюз. В рамките на съществуващото споразумение с Марокко, Квотите не се зачитат и това вече беше казано. В комисията по петиции в момента се разглежда един казус. Комисията призовава за промяна на нормативен акт 1570 от 2007 година. Това е изключително важно с оглед на измамите, които се правят в момента. Ако това се направи, то ще е в интерес на производителите в Марокко и на тези в Европейския съюз. По отношение на хигиенните стандарти, положението в Марокко не е добро. В Европейския съюз идват продукти, които самите мароканци забраняват за консумация. Така че това е много неправилно спрямо нашите земеделски стопани. Кралство Марокко разполага с един така наречен зелен план – чиято цел е да се увеличи сърското стопанство е, и да се, да се увеличи продукцията от селско е, стопанство. Трябва да сме предпазливи съответно, тъй като това отново ще навреди на нашите производители. Европейския парламент трябва да учете този зелен план, защото той е свързан с сериозни последици за бъдещето. Жозе Бове и след това Джордж Лайн. Да. Няма да се връщам по правните аспекти на дебата. Това беше обсъдено преди малко. Бях докладчик, т.е. докладчик съм по този въпрос за Инта, комисия Инта, и смятам, че тук трябва да започнем от началото. Излагат се много проблеми, но първият, основният проблем е обема на износа, на вноса. Така че ако се приложи, приложи това споразумение, с 22% се увеличават вноса на доматите, 140% краставици, 22% за клемантини и 3500 увеличение на ягодите. Това наистина са значителни цифри, които ще се отразят на производители, които работят а, в Гърция, в Италия, в Южна Франция, в Испания. И трябва наистина да осъзнаем реалностите. Това, тези цифри, които споменах, са увеличенията, които ще се приложат незабавно след влизането в сила на споразуменията. И след 4 години ще се увеличат още допълнително тези обеми. Така че ако се подпише това споразумение, това означава а, да се каже на всички а, производители от Южна Европа, за вас нещата приключват, а, вие сте пред фалит. Следващия въпрос е свързан с цените и с пазването на изискванията, на митническите изисквания. Няма правилно така че няма да имаме никакъв сила да въздействаме на дъмпинга. И всички елементи, с които разполагаме, всички средства за упражняване на контрол, те не се прилагат системно, не винаги, разбира се, стоят и е, фитосанитарните проблеми. Освен това, земите се предоставят на инвестиционни фондове, за което се прави не в интерес на местните производители. И какъв е действителният дял на семейните производители в Марокко, които се ползват от тези мерки? а, не се ползват големите фирми, които идват отвън. А, случая с фирмата Азора, която изнася 100 000 тона плодове и зеленчуци и 70 000 тона от тях домати, Наистина това е значителен проблем. И последния въпрос беше споменат и той, въпрос с работната ръка. Това наистина е много труден а, проблем. Комисията в момента е водила преговори без да обсъжда това с парламента. Такова е правилото. И ще се сблъскаме с този проблем и за Меркосур и с Канада, за различен тип продукция. Можем ли да продължим да приемаме само да играем изчаквателна роля тук и да изчакваме решенията на комисията? Как да се реформира ОСП в интерес на потребителите, на производителите, на всички европейски граждани, ако успоредно с това наложените споразумения за свободна търговия върват против ОСП. Именно за това ще предложа в мой доклад, който ще направя в комисията международна търговия да се отхвърли изцяло това споразумение и да се променят правилата за бъдещите споразумения. Благодаря. Сега давам думата на Джордж Лайен и след това Данели. Благодаря, господин председател. Два въпроса искам да спомена. Някои от нещата, които исках да кажа, вече бяха споменати. Искам да се върна към нашето закрито заседание с представителя на правната служба. Ние искаме да попитаме комисията дали а, сегашното споразумение включва Западна Сахара. Много важно е да разберем това. И, и оттам нататък да разберем дали се вземат предвид интересите на населението на Западна Сахара. Необходима ни е яснота по този въпрос. Както и други тук, аз съм дълбоко загрижен от това, че няма оценка на въздействието, включително и по отношение на Меркосур. Парламентът трябва да бъде информиран, той не, не е редовно информиран. Каз, научавам, че няма оценка на въздействието и не може и да има такава оценка на въздействието. Това намирам за неприемливо. Може да има най-различни сценарии и да си представим най-различни отрицателни резултати от едно подобно споразумение. Трябва да знаем какви са тези резултати и какво трябва, как трябва да поступи Европа. В момента не знаем, защото няма официална оценка на въздействието. Така че, господин председател, смятам, че като принципен въпрос Нашата комисия трябва да изиска от комисията оценка на въздействието и само възоснова на подобна оценка може да направим разумно, да вземем разумно решение. Смятам, че е особено важно нашата комисия да се разбере с комисията, Европейската комисия, за да се види какви ще бъдат нашите работни отношения от тук нататък сте има ли оценки на въздействието, въз основа на които може да решим защитени ли са интересите на европейските производители. Е, не става въпрос да се включват споразумения на каквато и да е цена. А, мисля, че като зададем въпросите, за които стана дума, които предлага, пред, предлага правната служба, ще постигнем напредък по този въпрос, но наред с това трябва да настояваме за оценка на въздействието пред комисията. Благодаря, Джордж. не Лиц. Мартин. Благодаря, господин председател. Несъмнено, това е трудна и деликатна тема. Още по-трудна, като се има предвид, че не можем да правим никакви изменения в клаузите на споразумението. Колкото до правната страна на въпроса, по отношение на Западна Сахара, очаквам отговора на комисията. И съм съгласен с това, което беше казано до тук, че не можем да приемем позицията на комисията по този вече твърде деликатен въпрос, който засяга интересите на европейските производители. Подобни въпроси възникват в отношенията ни с Меркосур, с Канада възникнаха, а сега с Марокко. Тоест, ние правим това, което комисията ни предлага. Въпросът несъмнено е много деликатен в политическо отношение, особено като се има предвид сегашното економическо положение, в което се намира света. Въпросът трябва е да се решава цялостно. Това няма никакво съмнение. колкото става дума за европейските производители, особено на а, зеленчуци и някои плодове, те ще бъдат в много затруднено положение. И за това мисля, във връзка с това споразумение трябва да разгледаме абсолютно всички негови страни, за да намерим решение, което да гарантира сигурността на нашите земеделски продукти, продуктите на животновътството, за да защитим интересите на европейските селски стопани и е, да запазим европейският модел на селско-стопанско производство. Аз не знам чрез какво решение може да се постигне тази цел и за това ще се задоволя да изразя моята загриженост във връзка с това и да кажа и аз ще очаквам отговорите на комисията. В споразумението поражда редица проблеми и въпроси. В момента сме свидетели на една от най-големите промени в арабския свят. Надявам се, че гражданското общество един, в Марокко един ден ще има възможност да води дебатът, който то не е в състояние да води днес, на който, който не му се разрешава да води днес. А колкото до споразумението и неговата връзка с, Западна Сахара, трябва да кажем, че тук не преговаряме на едно и също равнище. Вносът от Марокко не отговаря на нашите социални и екологични стандарти. А ние отдавна сме решили, че вносните стоки трябва да отговарят на нашите изисквания като парламент а, трябва да защитим своята позиция. Ако не постигнем промени в споразумението, а трябва да погледнем и всички останали споразумения, като например споразумението с Меркосур. Мисля, че това споразумение ще бъде модел. То ще има решаващо значение за всички други споразумения, които предстоят. Какво казва германското правителство по този въпрос? Свободната търговия трябва да обслужва интересите на Европа. Това е позицията на германското правителство, но като че ли не винаги е така с, с земеделието. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че сме в състояние да се споразумеем тук между колеги, да се постигне споразумение между изказаните мнения от всички говорили до сега, защото наистина има връзка с много деликатни сфери това споразумение. И ако постигнем съгласие по този въпрос, трябва да си свършим работата. да поемем отговорността си. И в случая ние не тръгваме от нулата, някои казаха това. Действащия протокол от 2003 година, актуализиран през 2005-2007, отчита това и включва съответните референтни цени, срокове. Разбира се, този протокол през 2003 година не беше не е най-добрият. Допуснати са грешки, вероятно. Тогава има какво да се направи в положителна посока, но смятам, че трябва да вземем съответните решения с оглед на предпазната клауза. Подкрепям исканията на производителите на домати, например, по отношение на това споразумение, но ние като Европейски парламент сме длъжни, имаме тази отговорност да следим за правилното спазване на споразуменията. И ако не се спазват изискванията относно квотите и контролната дейност, ще трябва да предприемем съответните мерки. Така че няма кой знае какви разлики спрямо предишното споразумение. Наистина проверките не се осъществяват, но трябва да се спазват входните цени, квотите спазването на изискванията. По този начин ние подкрепяме, подпомагаме тези чувствителни сектори. Това е едно общо споразумение, което се вписва в Барселонския процес. Става дума за развитие на зона за свободна търговия. И ние трябва глобално да анализираме тези проблеми. Да, съгласна съм. Има чувствителни продукти, това трябва да бъде отчетено. Аз е, разбирам загрежеността на някои от секторите, но трябва да направим необходимото е, за това да се осъществяват предвидените е, проверки. Съгласна съм с господин Мато и по регламента за входните цени. Господин Папастамкос. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Напълно съм съгласен с подхода, възприят от господин Фонтана. Радвам се, че а, господин Бове ще изготвя доклада а, на водещата комисия, но като заместник член в тази комисия мога да ви кажа, че ще ви подкрепя в тази по тази чувствителна тема. Говорихме за отрицателните последици а, в Южна Европа от това споразумение, но а, трябва да отбележа, че това, което сме извършили тук в нашата комисия, е а, важно. Ние искаме да защитим всички продукти, независимо е, какъв е техния происход, дали е от Южна или от Западна или от е, Северна Европа. Важно е, е също така да се обърне нужното внимание на взаимния характер на тези мерки. Тази взаимност всъщност не се прилага съвсем в рамките на това споразумение и това сме наблюдавали и при други е, споразумения, които имат отношение е, с стопанските продукти. Е, същото въжи и за използваните продукти. Освен това, има неща, които не се гарантират на нашите партньори. А комисията трябва да защитава европейските блага, включително селскостопанските. Така че в крайна сметка оставаме с впечатлението, че някои комисари с известно снисхождение ни третират. Мисля, че трябва да бъдем съвсем ясни в тази насока. Благодаря ви, господин Бове. Виждам, че сте съгласен с мен. Не може комисаря с подобно поведение и ангажименти, които приема, не може да а, върви а, срещу това да бъдат защитавани общо европейските ценности и блага. И аз заявявам, че в пленарна зала няма да гласувам за това споразумение. Мисля, че трябва всички да се мобилизираме и да кажем едно ясно не, за да бъде чуто посланието на нашата политическа институция, да се отчете нашата роля. Това е наше задължение. Благодаря ви. Мишел Дантен, пой Мишел Дантен има думата. Благодаря, господин председател. А, да, взимам повод от казаното на последния оратор. По време на дискусията по а, това, този доклад, трябва да възприемем определена методология, защото Става дума за цикъл от три споразумения, но комисията има още други подобни споразумения предвид. И ние е, в нашата комисия трябва да се подготвим за битка вътре в парламента и извън него. Не трябва да е, е, се лъжем. Бяхме победени, така да се каже, и в пленарна зала по инициатива на комисия Инта по няколко теми. И за това смятам, че трябва двете комисии да проведат дискусия, защото колегите от Инта не могат да оценят измеренията на последиците на тези споразумения. А извън на парламента напълно съм съгласен с това, което се каза. Недопустимо е един комисар да погазва е, гласовете на депутатите, да пренебрегва е, това, което сме гласували в е, пленарна зала, зала и е, освен това да е, ни прави за смях по теми, които, по които според него ние сме невежи. Така че, господин председател, трябва да се приеме някаква схема, която да позволи, позволи правилното четене на тези споразумения, да имаме и ясна политическа позиция, която да бъде известна на целия парламент. Освен това, парламента има и контролни функции. И не виждам защо парламента и комисията по селско стопанство да не предприемат няколко проверки по прилагането на споразуменията, ако те се прилагат. И това ние трябва да направим. Благодаря ви. Molto bene, grazie Мишел. Марият. Благодаря, Мишел. Госпожа Магенес. Благодаря. Съвсем кратка ще бъда, защото колегите всъщност подчертаваха едно и също, а именно, че комисията решава, че ще сключи споразумение за търговие, ние след това чуваме за него, търсим информация, но не получаваме достатъчно информация. Аз обикновено се изказвам по отношение на Меркосур, защото е, моята страна е по-засегната от споразуменията страните от Меркосур. Сега обаче има повече притеснения за страните от Южна Европа и те също ме засягат. Мисля, че трябва да имаме ясно послание, което да отпратим от името на нашата комисия. Ние представяме интересите на всички фермери, чието интереси се засягат от неблагоприятни двустранни споразумения. Господин Папастамкос каза, че се опитаме да придадем зелен характер на ОСП. Това е онова, което се стремим да постигнем, но не го правим по отношение на двустранните споразумения за търговия. Има непоследователност в политиката и тя не трябва да се толерира. Така че подкрепям това, което казаха останалите в рамките на комисията. Благодаря. Благодаря, Марион. Госпожа Оленичка и след това Джеймс Никълсън. Господин Оленичка. Благодаря. Темата въобще е не е лесна за разискване. Членовете на парламента не са съгласни с комисията. Ние обаче не е- нямахме възможност за взимане на решения. Така беше преди. Сега обаче Лисабонският договор е в сила и имаме отговорността и възможността да действаме по отношение на различните решения и трябва да направим това в този случай, например. Съгласни сме, че това споразумение ще има отрицателно въздействие върху фермерите от Европейския съюз. Освен това, няма гаранция, че стоките, които ще влизат в Европейския съюз, ще бъдат от полза за потребителите. Съответно, има известна заплаха по отношение на качеството на продуктите и условията, в които са произвеждани тези продукти. Имаме съмнение относно това кой ги произвежда, условията на работа за производителите и за хората, които работят там. На трето място можем да изтъкнем, че най-голямата полза от това споразумение ще бъде за търговците. за онези, които сключват многогодишни търговски споразумения, а за самите земеделски стопани няма да има кой знае каква полза. За тези в Марокко също няма да има кой знае каква полза. Има сериозни притеснения, както видяхме, и затова си мисля, че на този етап не трябва да даваме зелена светлина на такива споразумения. Ние нямаме възможност в, момент да, в момента да дадем нашата позиция по тези споразумения, а пък трябва да демонстрираме някаква отговорност по отношение на потребителите и производителите. Джеймс Никълсън, благодаря. Слушах с голям интерес този дебат, чух коментара на колегите от Южна Европа. Аз смятам, че трябва да чуем мнението на хората от региона, които се притесняват. Аз поделям тези притеснения. Бяха очертани от колегите само при няколко минути различните тревоги. Можем да кажем да или не на такива предложения. Въпросът е, че не може да избираме онези споразумения, които ни харесват и да отхвърляме от тези, които не ни харесват. Трябва да сме последователни. Съгласен съм с колегите, които смятат, че това споразумение не е добра идея. Комисията обаче май особено харесва двустранните търговски споразумения, затова ние в нашите комисия трябва да създадем някакви принципи, по силата на които ще взимаме решение за такива а, споразумения. Затова искам да приканя господин Фонтана, господин Бове и другите колеги, които се занимават с това досие, да прокара по някакъв начин нашата позиция. Съгласни съм и с Джордж Лайн. Трябва да видим оценката на въздействието. Не можем в бъдеще просто да одобряваме всичко, което комисията ни подхвърля. Съгласен съм и с господин Дантан. Ако не успеем да стигнем по някакъв начин до обща позиция с Комисията по търговия, ще стигнем до катастрофа. Това са решения, които ще ни е, засягат е, за бъдеще, ще имат сериозно въздействие върху всички държави членки, върху селското стопанство и трябва да се отчита всички фактори, естествено. Благодаря. Мисля, че чухме много интересни позиции. Нека и аз да добавя нещо. Съгласен съм с всичко казано от колегите. Нека да поговоря обаче за методологията, която се крие за тези двустранни споразумения. Онова, което ще дадем на Марокко днес, ще трябва да дадем на Тунис и на други страни за бъдеще. Ние предпочитаме многостранни споразумения, пред двустранни споразумения, защото в двустранните споразумения обикновено губим. Ще дам думата на представителя на комисията господин Кларк, който ще се опита да отговори на всички въпроси. Well, thank, thank you, um... Благодаря, господин председателю. Ще помоля и колега от Европейската служба за външни действия да отговори по отношение на въпросите свързани с Западна Сахара, тъй като това е в рамките на политическите отговорности на нашата нова институция, службата за външна дейност. Ще отговоря кратко на някои от е, другите въпроси по същество, които бяха повдигнати тук. Знам, че ще има пълноценен дебат на 14 февруари, след като докладчика представи своя доклад и се мисля, че тогава ще можем да навлезем в дълбочина и да направим анализ на конкретните факти в това споразумение. Вместо да разчитаме на слухове. Нека сега все пак да кажа няколко думи с оглед на чутото от депутатите днес след обед. Съгласен съм с онези, които казаха, че това споразумение трябва да се гледа в неговата цялост, а не да се разглеждат само отделните му части. Съгласен съм с онези, които казаха, че настоящата комисия има право и има правомощата да реши дали това споразумение отговаря на експортните интереси на Европа и на търговските интереси на Европа във връзка с селското стопанство и от друга страна да се види дали това споразумение ще отговаря на интересите на най-бедните хора в Европа и в Марокко. По отношение на приложното поле, съдържанието на това споразумение, трябва да ви кажа, че това споразумение, според мен, се характеризира с известна скромност по отношение на това, което се включва в него. Много е важно да основем разискванията на факти и да решаваме дали споразумението е приемливо или не възоснова на фактическата ситуация. На първо място, както вече се каза, това споразумение стъпва на основата на едно друго съществуващо споразумение, което се прилага вече 10 години – и като се има предвид политическата рамка, която управлява нашите отношения с средземноморските партньори, мога да кажа, че тук отиваме една крачка напред по отношение на реципрочната либерализация на селскостопанските продукти. С това споразумение обаче не се създава възможност за свободна търговия между ЕСА и Марокко. Всъщност това е едно доста скромно споразумение с това споразумение либерализираме вноса и износа. 30% на нашия внос от Марокко вече става 55%, така че Европейския съюз не отваря напълно вратите си за сълскостопанска продукция от Марокко. 30% от нашия внос от Марокко, значи става 55%. По отношение на мароканската страна, настоящото или старото споразумение предвижда 14% от вноса в тази страна за европейски селско-стопански продукти. Сега пазара се отваря за 70% от вноса в тази страна, а именно 70% ще идва от Европейския съюз. Значи 70% от нашия внос ще бъде напълно либерализиран в Марокко. А знаете, че при нас цифрата е 55. 55%. Значи има несиметричност тук. И това е ироничен аспект, ако мога така да кажа. Колегите повдигнах чувствителния въпрос с доматите. Важно е да се отчете сектора, естествено, но има и някои факти, които не трябва да се забравят. В това споразумение Европейския съюз предлага да увеличи своя достъп за марокански домати с 52 000 тона в рамките на 4 години. Това ще доведе до цяло, цялостна цифра по отношение на квотата за Марокко от 285 000 тона. Това е цифра, която е много по-малко от съществуващите търговски потоци. Това, което прави всъщност това споразумение е начин да консолидира съществуващата практика 52 000 тона в повече домати в сравнение с а, продукцията в Европа, значи либерализираме 0,6%. Даваме на Марокко допълнителни 0,6% от нашия пазар на домати. Затова не сметнахме, че от економическа гледна точка ще е възможно да се направи оценка на въздействието, като се има предвид колко малко е това отваряне на пазара. Важно е да обсъдим нещата допълнително, да поставим тези цифри в контекст. Аз нямам нищо против да се срещна с координаторите от различните групи. Ние започнахме вече да обсъждаме фактите и цифрите по един тресв начин. И накрая искам да кажа, че разбирам онова, което се каза относно санитарните и фитосанитарните изисквания. Споразумението в никакъв случай не отслабва европейските норми и стандарти в областта на санитарните и фитосанитарните мерки. Те се зачитат и различните споразумения с съкръщението ДБС се отчитат тук, когато става въпрос за Марокко. В допълнение имаме и предпазна клауза, която ще ни даде възможност да предприемем действие, ако има непредвидено нарушаване на търговията. И накрая, много колеги, членове на парламента, говориха за измамите, които се извършват от името на вносителите и износителите. През 2007 година Олаф направи едно проучване по отношение на измамите и вероятните измами в сектора на плодовете и зеленчуците, когато става въпрос за търговия в рамките на Европейския съюз. Олаф откри, че има много ниска степен на измами по отношение на търговията. Нанесените щети са за някъде около 300 000 евро. Това не звучи като малка сума, но от гледна точка на цялостната търговия това не е нещо кой знае какво. Това са първоначалните цифри, с които разполагаме. Надявам се, че ще ги включите в съответния контекст. Както вече ви казах, е, ще се радвам да говорим по тези въпроси, за да можем да представим споразумението в правилната светлина и, ако ми позволите, искам да преканя госпожа Янсен от а, службата за външни действия да допълни и да завърши нашето изказване по въпрос за Марокко, като включи и темата за Западна Сахара. Съвсем накратко, ако може, моля да сте кратки. Благодаря много, господин председател. Ще бъда наистина съвсем кратка. Въпросът дали се прилага, дали се включва и Западна Сахара в това споразумение, наистина е много сложен въпрос. Защото има връзка между това споразумение и а, споразумението за асоцииране и член 16 а, пре, а, предлага, предполага по-голяма либерализация в тази сфера. И по силата на този член, споразумението, което се обсъжда днес, е подписано през декември 2009 година, предвижда изменение на някои от протоколите и членовете на споразумението за асоцииране. В него се говори само за Марокко не се споменава никъде Западна Сахара. Същото въжи и за споразумението за а, мерки за либерализиране. Западна Сахара се смята за не автономна територия и съгласно правно становище от февруари 2002 година, дейностите, свързани с природните ресурси на неавтономна територия, не са незаконни, стига да не са в противоречие с интересите на населението на тази територия. Освен това, де-факто администрацията, която се осъществява от Марокко, спазва международните принципи и искам да подчертая, че нито едното, нито другото споразумение не предвижда специфични а, норми относно етикетите и маркирането. Благодаря много на комисията, казва председателя. Сега ще дам думата на господин Фонтана за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Отбелязах си позициите, които бяха изложени тук. Благодаря, че мога да разчитам на вашето съдействие. Благодаря и на комисията. Ще установим контакт и ще включим всичко това в доклада. Благодаря, казва председателят. сега преминаваме към точка 7 от дневния ред. Става дума за споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцар относно закрилата на именованията за происход и на географските указания, така че давам думата на господин Табажди. Господин председател, Надявам се, че това споразумение, което трябва да бъде подписано между ЕС и Швейцария, няма да а, доведе до толкова много дискусии, а, какъвто е случай с споразумението с Марокко. Защото не става дума за ново споразумение. През 2002 година е подписано споразумение между Европейския съюз и Швейцария според което се предвиждат мерки за закрила на наименованите за происход и на географските указания на селскостопанските продукти и храни в Европейския съюз и в Швейцария. Комисията Инта все още не е изготвила своя доклад но ние пък сме вече изготвили нашето становище. И в това становище предлагам на Комисията по селско стопанство да а, приеме, да подкрепи а, намерението на комисията да се сключи ново споразумение за закрила на ЗНП и на ЗГУ. Само две бележки имам. Първата ми бележка е следната. Ние приехме доклада на господин Скота за политиката за качеството и в момента приемаме с Европейския съвет по време на унгарското председателство ще се приемат законодателските текстове за защита на наименованията и на географските указания. Така че предлагам, след като бъде прието новото законодателство за качеството, комисията да преразгледа това споразумение, т.е. комисията да се съобрази с това ново европейско законодателство в споразумението с Швейцария. И втората ми бележка от името на комисията Агри е базите данни а, не са достатъчно точни а, относно ЗГО и ЗНП, т.е. приложението не е отговаря на сегашната ситуация. Двете бази данни, Дори и Бакхус, представят ситуацията към септември 2009 година. Затова комисията Агри предлага на комисията да актуализира а, тези а, бази, а, информационни бази за ЗГО и ЗНП, като включи новите продукти, които се ползват от тази закрила. Господин председател, моля комисията Агри да приеме тези две мои допълнения, бележки, включени в моето становище и да подкрепи сключването на ново споразумение с Конфедерация Швейцария. Още на кратка информация. През последните 8 години имаше някакви дискусии между Швейцария и Франция, Швейцария и Австрия, но тези спорни ситуации бяха решени благодарение на действащото споразумение. Така че по-настоящем няма никакви спорни въпроси в тази сфера. Благодаря ви. Бене, грация, алонореволе Табажи. Адесо... Благодаря, господин Табажи. Сега ще дам думата на господин Кларк. И ако никой друг не иска думата, давам му думата на господин Кларк. Благодаря, господин председател. А, разбира се, това споразумение не е така спорно, както споразумението с Марокко, което обсъдихме, пък моли споразумението с Меркосир, което предстои. Искам да благодаря на господин Табаджи за становището и на, благодаря и на комисията. Взимам предвид всички забележки, направени днес. Това споразумение, разбира се, не обхваща вината и спиртните напитки, които са изчерпателно обхванати в съществуващото споразумение, което ще бъде актуализирано. Това споразумение а, обхваща а, а, названията за происход и географските оказания за всички продукти, с изключение на вината и спиртните напитки. Е, географските оказания са много важен елемент от нашата политика. Споразумението осигурява пълна а, е, закрила и е, за това е твърде важно. Надявам се, че вашата комисия ще а, го одобри. Благодаря. Има ли някой, който иска да добави нещо? Не. В такъв случай ще кажа, че срокът за внасяне на изменения е 3 февруари, той е друг, в други ден. И вероятно ще имаме възможност да гласуваме след това по споразумението с Швейцария. Сега стигаме до трета точка от дневния ред – обща организация на селско-стопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти. Драги колеги, започваме работата си с представяне от страна на комисията на предложение за хармонизиране и опростяване на селското, организацията на селско-стопанските пазари. Знаете, че това е необходимо след влизането в сила на Лисабонския договор, който премахна старата комитологична система и въведе нова система, така наречените делегирани актове и актове е, за изпълнение. Комисията е представила мотивите още през декември, мотивите за необходимостта от това уеднаквяване в директивата по преките плащания и развитието на селско-топанските райони. Днес комисията ще представи в, по-големи подробности на предлаганото, предлаганите изменения в общата организация на пазара на селскостопански продукти. Това е общия пазар на селскостопански продукти. Разбирам, че комисията за първи път предлага тук да се използва член 43, параграф 3 от договора, който предвижда процедура за взимане на решение само от съвета, без участието на Европейският парламент. Това така е доста деликатен въпрос в политическо и институционно отношение. Трябва да обсъдим този въпрос. Господин Олгард, имате думата за да обясните становището на комисията по този въпрос. Благодаря, господин председател, господин Декастро. Радвам се, че съм участвал в работа на вашата комисия в тази нова сграда. Радвам се, че имате такива чудесни условия за работа. Ние в комисията само мечтаем за подобни условия. Можем да мечтаем за подобни условия. Но, нека на... се опитам да ви въведа в въпроса. Не мисля, че трябва да говоря дълго, защото много от вас са вече запознати с проблема. Става дума за а, голям пакет, който се отнася до общата пазарна организация ОПО. А, искаме да опростим а, нещата. Просто се опитваме да приспособим общата пазарна организация към изискванията на Лисабонския договор. И е, за да можем да направим, осъществим прехода от старата комисия, старата процедура с комитологична процедура, където имахме управителни съвети, гласуваше с мнозинство, където, което, когато не се приемаха решенията, те отиваха в съвета, да минем а, към една нова процедура – опитваме се да изоставим тази стара процедура и да прилагаме изискването на Лисабонския договор. Затова нашето предложение трябва да се разгледа в спешен порядък. Спешен порядък, защо казвам това? По простата причина, че а, това предложение има много положителни страни. То е достатъчно ясно, а, обща пазарна организация, макар и да беше приета през 2007 година, стана обект на редица изменения във връзка с реформата в търговията с вино през 2008, решенията за а, проверка на състоянието в селското стопанство през 2009 година и в момента документа представлява една джунгла от различни членове, нещо, което адвокатите много обичат и харесват, но обикновените хора не го обичат. А т.е. трябва да намерим път през тази джунгла, като консолидираме правните изисквания, за които става дума, да намерим една по-ясна структура, в която да бъде достъпна и за онези, които не са юристи. Това е нашето намерение. По този начин внасяме елемент на прозрачност. Опростяване и прозрачност. Това е целта на упражнението в момента. Наред с това, необходимо е изискването е, изискванията на Лисабонския договор да могат да се прилагат на практика. И това тук е по-трудното. Трябва да кажа, че в този контекст комисията настоява, че не става дума за някакви промени в баланса на, силата, на силите между институциите в сравнение с комитологичната процедура. Не, нашата цел е не да завземем повече власт. Комисията обича властта, но в случая не става дума за това. Става дума за едно просто приспособяване на законодателството към, законодателството към изискването на, изискването на Лисабонския договор. И е, в този процес е, се сблъскваме с някои формулировки на Лисабонския договор, които съвсем не са ясни. И обсъждахме тези въпроси с съвета и понякога се питаме как се е стигнало до подобни формулировки как е, се е стигнало до подобен език. Но не това е въпроса. Сега а, ние ще трябва да се съобразяваме с него и затова всеки път, когато става дума за изискване, което а, делегира а, определени правомощия на Европейската комисия, всеки път се опитваме да разберем дали в контекста на Лисабонския договор в бъдеще това изискване ще попадне в категорията на актове за прилагане или на делегираните актове. И в рамките на актовете за прилагане, е, където е, пада процедурата на управителните е, комисии, където трябва да има квалифицирано мнозинство против дадено предложение, за да бъде то блокирано. Трените членки са много добре запознати с тази процедура. Тя няма да ги изненада. В рамките на тези актове за изпълнение също съществува възможността Европейската комисия сама, както става днес, да вземе решение. Когато става дума, примерно, за прилагането на редукционните коефициенти спрямо квотите, например, или пък определенето на вносните мита, нещо, което ние правим ежедневно по отношение на референтните цени на плодове и зеленчуци и така нататък. колкото до делегираните актове, те, смяташе се, трябва да бъдат изменени, което да няма така съществено, да не бъде съществено, да не значи съществена промяна спрямо основния акт. Целта беше да се даде възможност подобни основни актове, които не са съществени, да бъдат модифицирани. Актове, които са само видимо законодателни, квази законодателни актове, ако може така да кажем. По този начин е, се стремим да се направи разделение на труда, основните е, актове съвета Европейския парламент, парламент а по другите актове по-низко равнище, а пак парламента и съвета, там където по-рано имахме комитологична процедура, процедурата с управител на комитет. Но обаче, кои са актове за прилагане, кои са делегирани актове? Значи тези въпроси разглеждаме много внимателно, като се опитваме, доколкото е по силите ни, да тълкуваме е, езика на основния документ на договора и да видим кои актове попадат в едната и кои в друга категория. Друга категория. Особено сме предпазливи, особено сме внимателни, когато има съмнение, да клоним към делегираните актове, по-скоро отколкото когато един акт е обект на съмнение, да го слагаме в актовете за прилагане. За да не бъдем обвинени, че превишаваме правата си по отношение на това, което ни е възложено от Лисабонския договор. При делегираните актове, както знаете, има възможност комисията сама да взима решения. Тези решения, на тези решения може да се противопостави едната или двете останали институции, парламента или съветът, може да бъде оттеглено а, делегирането, може да, то да бъде ограничено във времето или пък да бъде подновено а, чрез мълчаливо съгласие да бъде подновено делегирането става дума. Тоест тук има редица практични елементи, които са а, обект а, на така, общото разбиране, което в момента се формализира, а, общо разбиране на тази тема от на комисията, парламента и съвета. Но това, че комисията има право да решава а, сама, независимо от това, че я решава договора, не е обязателно това, което иска комисията, защото това я поставя в неудобно положение. Ние трябва, така да се каже, сами да се впуснем в открито море и там, когато ни удари бурята, било от парламента, било от съвета, да трябва да се защитаваме. И за това ние бихме искали да се консултираме с експерти, експерти от страните членки, а също така и експерти от Европейския парламент. От парламента зависи как ще стане това на практика. Как ще участвате? Дали ще ни съветвате? Дали чрез секрет, вашия секретарят, дали чрез помощници или други експерти, които могат да ни а, дадат консултации на експертно равнище наред с експертите на страните членки. Каква е целта на подобни консултации? Очевидно, целта е да сме сигурни, че съществото на взетите решения е солидно, че те се основават на факти. Но и още нещо, по-политическо по, по, по своя характер. Искаме да избегнем опасността съвета и парламента а, непрекъснато да се чувстват а, задължени да използват а, ядреният вариант. А, било като се противопоставят на взето решение или като оттеглят а, делегирането. Никой в комисията няма интерес от подобно нещо. Ние искаме да работим съвместно, в сътрудничество, с съвета и парламента, за да може да имаме един механизъм на делегиране, който да работи безпроблемно и редовно. А толкова за общите съображения във връзка с предложението за разделение на труда между основни актове, делегирани актове и актове за изпълнение. И сега един въпрос, който вие сам повдигнахте, господин председател. А това е щекотливият въпрос за 43 ти параграф, трета линея. Не съм сигурен откъде дойде това, тази постановка. Обсъждали сме го с моите колеги. Ако ми разрешите, ще кажа, че днес ми се иска е, този 43 ти параграф, 3 линия да не съществуваха, но безмислено е да го казвам, защото съществува. И трябва по някакъв начин а, е, да се справим с а, е, така този скелет, а, който е изпадна от гардероба. А мисля, че това е остатък, остатък, нещо останало от миналото. И по някаква случайност е включен в, в, в договора, но след като е на лице, трябва по някакъв начин да го тъл, тълкуваме. Главната насоченост на Лисабонския договор по отношение на, архи... на, на земеделието е съвместно взимане на решения за селско-стопанската политика. И ако това е основният принцип, към който се придържа Лисабонския договор, нам Просто безмислено е да се каже, парламентът няма да има думата по млечните квоти, по цените, по квотите за захарта. По всички тези така интересни и важни елементи на селско-стопанската политика, политика, парламента да няма думата. Организация на пазара на захар, организация на пазара на мляко и млечни продукти и така нататък. Това е нещо, което не стои на крака, така че ние би трябвало а да се опитаме да намерим тълкуване, тълкуване, което едновременно запазва духът на договора, запазва духът на 43 член 3 алинея, обаче не а, е, нарушава правата, за които току-що стана дума. И затова ние предлагаме на законодателя да предлага този законодателен текст по един предпазлив начин и да го прилага много умерено, като се образим с предвид критериите и условията за конкретния случай, дали става дума примерно за масло или пък за обезмаслено мляко на прах. Откровено казано, да се прилага към несъществените елементи на селско-стопанската политика. Трябва да се опитаме да се съобразим и да действаме в присъствието на този законодателен текст, като се съобразяваме с него. Това се и опитваме да направим, без да се скараме с останалите членове на семейството. Това, господин председател, е което имам да кажа по този въпрос. Имаме интерес предложението да бъде прието колкото може по-бързо. Защо е така? Защото днес, е, когато работим в един общ пазар на селскостопански продукти, все още използваме старите е, методи на комитологията. Все още не сме ги изоставили и не можем да ги изоставим преди това предложение да бъде е, прието. И затова призоваваме Европейският парламент да действа колкото може по-бързо и да приеме това предложение. Но преди да приключа, нека кажа, че имаме предложения и за пазарните норми, за предложение за млякото и още редица други пакети, но моля, оставете ги на страна, те ще бъдат обсъждани в рамките на други предложения, защото ако почнем да обсъждаме всички тези пакети от предложения сега, само ще забавим предлагането на това, приемането на това, което смятаме за важно на общия регламент за ООП. Е, Затова, господин председател, призовавам парламента да обсъди и приеме този въпрос час по-скоро. Благодаря. Благодаря, господин Холгар, за вашия принос. Чрез вас искам да благодаря на вашия комисар, защото всички чухме, че комисията се опитва да установи равновесие между актовете за изпълнение и делегираните актове. Ние насърчаваме тази дейност. може единствено да ви поздравим за предпазливия подход, който сте приели. Не искаме парламента да остава в страни. Ще положим максимални усилия, за да работим много бързо. Мислехме да свършим работа до юни. Естествено, Имаме притеснения, които трябва да изразим. Смятаме, че съвета може би няма да работи достатъчно бързо. Делегирани актове, актове за изпълнение, те са свързани с въпроси. Делегираните актове означава, че парламента запазва своята роля, актовете за изпълнение означава, че парламента е изключен, така че избора между двете е много важен за нас. Трябва да се присъединим към онова, което предвижда Лисабонския договор, да се съобразяваме с него. Въпросът е как го правим. Господин Холгауър, искам да ви кажа, че координаторите и аз чухме внимателно това, което имате да ни кажете и че искате да се действа бързо. Нека да кажа, че благодарим на комисията и прикаваме комисията да ни помогне да действаме бързо, защото смятаме, че ще има затруднения с съвета. Съвета не проявява чак такъв ентусиазъм по отношение на бързото приемане. Господин Клас поиска думата. Госпожа Клас, благодаря. Господин председателя, справо казахте, че става въпрос за изключително важен доклад. В него се разглеждат много важни въпроси и аз поделям вашето мнение. Благодаря ви за уводните слова. Все още имам обаче много въпроси, свързани с делегираните актове. Тези думи толкова се повтарят, че понякога това ме притеснява. Не става въпрос само за една лисбонизация, е, лисабонизация, а по-скоро за това, че Лисабонския договор трябва да изпълнява онова, което ни обещава, а именно ние да имаме по-големи правомощи, особено когато става въпрос за селското стопанство. Не трябва да се говори само за едно упростяване. Всички искаме естествено ОСП да бъде упростена. Вие говорите за пакет, за регламенти, събрание на едно, виното и така нататък. Това обаче е техническо упростяване ли? Това е просто въпрос на използване на новите технологии, новите възможности за търсене по интернет и така нататък. Това трябва да е възможно. Би трябвало да е възможно да се използва една търсачка, за да се намери законодателния акт, който ни трябва. По отношение на делегираните актове, има два важни елемента. Опитваме се да намерим някакво определение. Когато говорим за делегирани актове, парламента има възможност да упражнява някакво влияние, може да се възпротивим. Чудя се обаче каква ще е позицията на парламента по отношение на участието му в формирането на политиките, за да може да поемем политическа отговорност? Комисията казва, добре, имаме право на някакъв контрол, може да защитаваме онова, което предлагаме, но политическата отговорност трябва да е в ръцете на избраните от народа хора и това всъщност сме ние. И аз мятам, че ние трябва да си вършим работа. И ясно е, че комисията е преценила различните аспекти и е сметнала кои са правилните решения, но ние трябва да видим кое е правилното за нас. Много неща се крият зад тези делегирани актове. Много често става въпрос за много важни теми и не може просто да ги пренебрегнем и е така. Има много различни въпроси, които се засягат. Общественото съхраняване, финансирането на структурите в държавите членки. Всъщност въпросът ми е къде е възможността за политическо участие? Къде може парламента да упражни своето влияние? Националните парламенти задават същия въпрос. Къде точно ние имаме право на глас? трябва да имаме някаква роля на по-ранен етап. Не може да се говори само за нашата възможност да се противопоставяме, да възразяваме. Така че трябва да сме много предпазливи. Не можем просто да кажем, ще оставим работата на комисията. Не можем да кажем, че онзи, който върши работата, взима решението. Трябва да сме много, много предпазливи. Председатели. Да. Съгласен съм, госпожо Клас. Ние сме в самото начало на процеса. Много ще се обсъждат тези въпроси. Искам обаче да подчертая положителния подход на Генерална дирекция Съско стопанство и казаното от господин Хогарт, най-вече по отношение на член 43 алинея 3. Той каза, че е по-добре този член въобще да не се е раждал. Има проблеми, съвета изглежда успя да прокара онова, което ние твърдо не искахме да се предвиди. Мисля, че трябва обаче да се концентрираме върху делегираните актове и актовете за изпълнение. Не трябва да използваме този доклад за правене на предложения в други области, като реформата на ОСП например. Някой иска ли да се изкаже, господин Хогарт? Ако не, продължаваме нататък. Благодаря, господин председател. Просто нека да направя няколко конкретни примера, защото Както каза госпожа Клас, когато говорим за съхраняване, има различни рискове. Признавам се, че има проблеми, защото става въпрос за, за бази данни. Трябва обаче, когато има някакъв а, чувствителен въпрос, комисията да може да се намесва. Когато вие говорите за делегирани актове, когато говорите за опозиция или е, отмяна дори, това трябва да е според мен едно изключение, защото би трябвало ние като комисия да упражняваме контрол и да не прекрачваме е, границата. Не трябва да лансираме нещо, което е неприемливо, по политическа, економическа или някаква друга причина. Вие трябва да упражнявате своите правомощи по такъв начин, че да може да се концентрирате върху политически и чувствителните въпроси, които вероятно ще пораждат въпроси сред вашите избиратели. Имахме процедура по регулиране с контрол, сега започваме някаква нова процедура, но ние не говорим за революция. Не говорим за Кайро и за нови режими, говорим за едно просто преминаване от един вид управление към друго, без обаче да се отнемат правомощия. Нека да ви дам един пример. Ако погледнем интервенцията, например, член 31. Това е на страница 56 от предложението в документ 5084 наклона на черта 11. Не, извинявам се, това е документ 2010 наклона на черта 85 от комисията. Там, където се говори за делегираните актове, се казва, че се приемат изисквания и условия, според които продукти трябва да се определят а, за публична намеса. Какво означава това? Трябва да определим изисквания относно съдържание на протеин, минимално тегло и така нататък. Всичко това са ежедневни неща. Естествено, може да има известна политика тук. Ако кажем, че за да има интервенция, трябва да има съдържание на протеини в пшеницата от 14%, ще стане проблем, защото няма да има много за какво да се намесваме. Може да има например, някакво определяне на 11% и сега да има намаление и да се следи дали нормата се спазва или не. И така стигаме до изпълнението. И тук вече става въпрос за хармонизация. Трябва да се гарантира хармонизирания подход между държавите членки. Тук отново насочвам вашето внимание към член 40, към 32. Говорим за интервенция, за определяне на процедурата, за гарантиране на допустимостта на продуктите. Отново става въпрос за обичайни практики. Тук не говорим за, за политика, не говорим за политически елементи. Естествено, че има понякога економи... е, политически характер. Трябва обаче да се гарантира, че когато се упражняват правомощията от страна на парламента, това ще става по отношение на най-важните елементи, а не по отношение на някои ежедневни въпроси. Отново примера по 43 алинея 3. Ще използваме умерено този текст. Ще има предложение към съвета и към парламента. Вие ще имате възможност, ще имате шанс да се съгласите, защото оставам с впечатлението, че тук не става въпрос за дебат с комисията, а дебат с съвета. Благодаря. Да, напълно сме съгласни с вас. Е, господин Алгарат, аз също бих могъл да ви дам един банален пример. Идната седмица ще обсъждаме предложението на съвета в връзка с свиневътството и ние наистина бихме искали да може и парламента в бъдеще да се произнася по този въпрос. А що се отнася до практическото приложение на различните разпоредби, парламентът не иска да се впуска тази почва да забавя процедурите. Очакваме помощта на комисията, съдействието и за бързо напредване по този въпрос. Благодаря ви много, а сега нека да преминем към следващата точка. Господин Става дума за изменения на регламенти на съвета за да става дума е изменения на регламент 1290-2005 за финансиране на ОСП и на регламента 165-94. Имате думата, колега. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък след като изслушахме обстойното изложение на колегата, трудно ми е да добавя кой знае какво. Трябва да кажа, че това, на което се опряхме за определяне на делегираните актове, актовете за изпълнение прилагат същите принципи И така смятам, че няма да се радваме на същия успех е, като господин Холгард по този въпрос, но бих искал да посоча един е, елемент, да го подчертая отново – ние се възползваме от възможността за съобразяване, за коригиране на някои езикови неточности, неясноти в този топ текст, без да се засяга по същество съдържанието. Става дума за интегриране на тези два регламента 1290-2005 по член 1 и 165-94 включване на а, нашето предложение за регламент на тези елементи. Няма какво друго да добавя, така че а, няма да удължавам дискусията. Благодаря. Има ли желащи да се изкажат? Благодаря, господин председател. С удоволствие установявам, че комисията се насочва към процес на опростяване на а, тези изменения. Това наистина е твърде положително. И в рамките на тази процедура ние се стремим да опростим сложното европейско законодателство. Това е крачка напред. Парламента може само да приветства подобен подход. Е, що се отнася до съдържанието? Дискусията, която проведохме, може е, да се използва и тук. И за да не удължавам е, дискусията. Няма да повтарям изложените аргументи, но искам да подчертая следното. Смятам, че тази процедура може да доведе до ускоряване на мерките без въвеждане на а, някакви а, бюрократични суперструктури, като остави а, ролята и на парламента, контролната роля и смятам, че би трябвало да се подчертае този аспект, но смятам, че комисията е склонна за сътрудничество, така че да се постигне възможно най-добрия баланс в това предложение. Благодаря, казва председателят. Госпожа Клас има думата. да посоча два или три примера. Член 25а, за да се а, коригира възоснова на цифрите декларирани от държавите членки. Има делегиран акт на комисията съгласно член 42а относно представенето на приходите и разходите. Член 37а, това е друг пример. Тук става дума за изпълнение. Е, чрез делегиран акт комисията е, може да е, поеме ангажмент относно сътрудничеството между държавите членки. Комисията взима решение. Член 40б, точка 3 Комисията се произнася по прекратяването на плащането на държавите членки и тези три точки, тези три текста съдържат и политически елементи. В член 42 се говори за възражение спрямо делегираните актове. По-нататък се казва, че делегирания акт може да бъде обнародван в официален вестник на Европейския съюз. И, но преди това обнародване има задължение за оповестяване. Така че трябва все пак да бъдем преди всичко информирани. Okay, uh, Благодаря. Ако няма други желаящи, да се изкажат. Тогава ще дам отново думата на господин Ланго, но искам да ви уверя, госпожо Клас, че ние работим именно в тази посока. Ще вземем предвид тези елементи. Имате думата. Е, да, някои от тези правила, които бяха споменати съществуват сегашните разпоредби. Ние само транспонирахме съществуващото в зависимост от е, начина по който сега функционираме. Отбелязах си това предложение да обърнем по-сериозно внимание на тези аспекти по които проявявате загриженост е, вие парламентаристите. Разбира се, аз съм готов да работя съвместно с вас, е, да обменим информация, да разменим гледища по въпроса. Напълно съм на разположение на парламента и на депутатите. Благодаря ви. Благодаря на всички, казва председателят. Благодаря на комисията. Сега ви предлагам да преминем към точка пета от нашия дневен ред. Доста важна точка. Така че не става дума за изменение на директива 2018 относно ограничаването и забраната на отглеждането на ГМЕ, ГМО на тяхна територия. Докладчик по становище е господин Джордж Лайън. Изключително чувствителен въпрос, водещ до идеологическа дискусия и трябва много добре да се прецени предложението на комисията. Съвета изложи няколко щекотливи въпроси по този въпрос. Нека да припомня, че беше удължен срока за внасяне на изменения до 9 февруари. Така че имаме няколко дни допълнително за тези изменения. Сега давам думата на Джордж. Uh, Благодаря, uh, господин председател. Както с право казахте, това в никакъв случай не е въпрос, по който може да очакваме хармония и консенсус. Но важно е а, дискусията да се постави в а, контекст. Не става дума за това дали сме за или против а, ГМО. Става дума за едно конкретно предложение от страна на Европейската комисия за това дали държавите членки да ограничават или не забраняват или не отглеждането на ГМО. Имаме правните съвети на съвета, от службите, правните служби на съвета и на комисията. Тоест имаме правно основание да вървим напред. Изглежда съветът смята не, че отговора е не, правното отношение, правното решение на парламента е да, но на много тясни основания. Подобно е решението и на комисията. Въпросът, който аз зададах беше, искате ли да се отхвърли това предложение, в какъвто случай ние повече няма да участваме в този дебат, защото очевидно, че не изглежда, че комисията по въпроса на околната среда ще може да вземе решение или искате да изложиме гледната точка и на селскостопанските производители, като тя също бъде взета предвид в дебатите. Какво се опитах да направя? След като претеглих всички възможности, реших, че предложението в крайна сметка трябва да бъде подкрепено ако се вземат предвид предложенията и измененията, които предлагам. Приемам мнението на комисията, че предложението може да постигне целта си, като осигури по-голяма гъвкавост по отношение на разрешаването за отглеждане на геномодифицирани организми. Преди всичко исках да се осигури економическа защита на онези, които отглеждат ГМО и второ да се даде по-голяма правна сигурност на страните членки. Да се а, престане с използването на така наречената защитна клауза, а до която често се прибягва необосновано. Въпросът е преди всичко от какъв какви принципи изхождаме. Главните промени, които предлагаме, това засяга принципа на пропорционалност, който цените членки могат да използват. Наред с това, необходимо е, ако има забрана, тя да се отнася само до конкретни култури, тъй като нуждите и изискванията на различните култури, на различните региони са различните райони са различни. Също така важно е дали опрашването, е, дали съответната култура се самоопрашва или е необходимо кръстосано опрашване. А, и при второто трябва да се вземат предвид изискванията на околната среда. Забраните като че ли са прекалени и пренебрегват свободата на избора. Третият въпрос, който е необходимо да се отчете, че трябва да се вземе предвид член 26 и като забраната бъде а, мярка, която да се прилага само в крайен случай. Необходимо е също така да се види какви са мерките за съвместно съществуване на такива култури с други култури. И тук трябва да се вземе предвид изискванията на член 26 точка А, под точка А. Тук трябва да се разгледат както економическите, така и всички други възможни съображения. Като надяваме се бъдат решени и някои от трансграничните спорове. Това толкова за пропорцион, съизмерно, съ, съ, съ, съразмерността Необходимо се значи, да зачитаме свободата на избор, свободата на избор както на фермерите, така и на потребителите. Дали да отглеждат или не отглеждат ГМО култури, а, а, това трябва да бъде предоставено на а, производителите да изберат. И затова призоваваме комисията да представи технически прагове. А, какво е максималното ниво на допустимо за, така, замърсяване или заразяване с частици от геномодифицирани организми, там където се предполага, че те не трябва да бъдат на лице. Някои смятат, че този прак трябва да бъде нула, т.е. да няма абсолютно никакво заразяване. Но ако разгледаме практиката и всички всички случаи на заразяване и замърсяване, било с диоксин, било с арсен, било с други химикали, винаги има прагови стойности, които не са нула. Така че едва ли е възможно да имаме и нулев прак на заразяване с геномодифицирани, част от геномодифицирани организми. Трябва, както имаме законни прагове, за, примерно за диоксина, много изваредно опасно вещество, така трябва да имаме и за геномодифицираните организми и частите от тях. Като се, да се предотвратят възможните загуби на производителите. Необходима е по-голяма правна а, сигурност на фермерите и а, така, че когато взимат решение по отношение на ГМО, страните трябва да уведомяват селските стопанските производители най-малко 3 месеца предварително т.е. трябва да има определена сигурност за това дали ще бъдат забранени определени ГМО, дали ще бъдат забранени в някои райони само или в цялата територия и така нататък, за да може фермерите да планират работата си. Може да. А, а, направим списък на основанията. Най-малкото беше предложено да направим подобен списък, но аз не съм го направил, защото този списък няма да бъде изчерпателен. И второ, трудно е да се реши кои основания са оправдани, основателни и кои не. Кои съображения са основателни и кои не. И накрая, нещо, което искам да подчертая – е, че според мен обязателно трябва да оставим а, екс, здравните хигиени проблеми, проблемите на околната среда, на режима на общо а, разрешаване, даване на разрешения. Иначе ще имаме над 100 и отгоре различни тълкувания за това какви са изискванията за опазване на околната среда, какви са изискванията за хигиенно-здравните изисквания, ако оставяме всяка страна да ги решава сама. Подобни решения, разбира се, винаги трябва да се основават на единствено, само единствено на факти. Очевидно е, има области, в които ЕФСА може да бъде укрепена, но това е въпрос на обсъждане, обаче абсолютно необходимо е разрешенията и е, решенията по отношение на опазване на околната среда, безопасност и здравни съображения да се взимат общо или най-малкото на, да изхождат от общи основания, а не да бъдат подкопавани от възможните различни тълкувания. Смятам, че успях да обясна мисленето, на което се основават измененията, които предлагам. Очевидно е, комисията по въпроса на околната среда, МВ е водеща в случая, но ние трябва също да дадем своето мнение, да съчетаем преди пленарната зала, преди пленарната дискусия и гласуването нашите и техните предложения за изменения. Необходими са няколко повече, още няколко дни за работа върху измененията. Мисля, че всички докладчици биха искали крайното гласуване да не бъде на 28 веднага след зелената, телокадената седмица, да и да бъде отложено за малко по-нататък. Защото иначе няма да има възможност да стигнем до компромисни а, предложения за изменения. Мисля, че говоря от името на всички докладчици в Сянка, като казвам, че не се иска с една седмица да се отложи срокът. По този начин ще има три седмици комисията ЕНВИ да обсъди измененията. Мисля, че никаква вреда няма да има, ако с една седмица отложим срокът и гласуването съответно това предлагам. Разбира се, бих искал да чуя какво мислят и другите докладчици в Сянка. Благодаря. Благодаря. Джордж. Петнайсти март ще е дата за гласуване. Мисля, че трябва да си дадем достатъчно време. Имаме трудни отношения с Комисията по околна среда. Миналата седмица Комисията по околна среда поиска да има среща на координаторите по отношение на член 50 от обща селско-стопанска политика. Те не искат да направят становище, но искат да има среща на координаторите, ако не е друго. Това а, са си наши правомощия тук. А, по отношение на ГМО ще си дадем достатъчно време и ще гласуваме на 15 марта. Нека да започнем дебата. Господин Николеско. Primul rând vreau să-i mulțumesc lui George Lyon pentru proiectul de aviz pe care l-a... Благодаря. Благодаря ви за това, че сте направил проект на този доклад. Мисля си, че не е било лесно това начинание, защото като цяло темата е доста проблемна. Правили сте голяма доза реализъм. В нашата комисия трябва да вземем решение, което да е отполза за фермерите. И ако искаме това да стане, трябва да обмислим предложенията, които Джордж прави за подобрение. Тук не става въпрос само за ГМО, говорим и за принципа на субсидиарност, освен това. Има само едно предложение, където искам да има пояснение, ако може, тъй като има известна липса на яснота. Когато говорим за мерките за ограничаване на ГМО, не виждам голяма разлика между текста на Джордж Лайан и този на комисията. Страшно много информация трябва да се отчете, трябва да видим какви ще са решенията по отношение на генетично модифицираната соя. Трябва да намерим обяснение за това, което правим. Господин Бове. Е, Господин Лайен, внимателно изслушах това, което ни казахте, каква работа да сте извършили с докладчиците в Сянка. Няма сега да започваме отново дискусия за ГМО. Никога няма да приключим иначе. Но само една предварителна бележка имам. Днес проблемът е, е, че мнозинство държави, мнозинството държави членки е, отхвърлят е, това предложение на комисията. Ако добавим и тези, е, които са се въздържали, стигаме до две трети от е, държавите членки. Имаме много въпроси, свързани с економическите. Е, стандарти. Въпросът е свързан и с общата организация на пазара и с ОСП. А, като трети проблем а, отправям предупреждение към целия парламент. А, не искам да оказвам натиск, но днес а, е европейското обществено а, мнение а, представи петиция с подписано от 1 е, милиони и 500 хиляди подписа. Връчено е тази петиция на комисар Дали това е действителността в по-голямата част от регионите и много от присъстващите тук депутати идват от региони, в които наистина населението силно е мобилизирано по този въпрос. А, така че обръщам внимание върху този факт. Не трябва наистина да има разминаване по този въпрос между това, което мисли а, голямата част от населението. И е, така, това е като увод. След това има проблеми, свързани с е, е семената. Вие казвате, че трябва да се е, приеме някакъв е, е прак е, на ГМО, т.е. таван, но този таван днес е нула. И както обяснихте, това и за пестицидите, и за други подобни а, продукти, не трябва а, да забравяте следното. Ако една година имаме 0,3%, следващата година ще стигнем до 0,8 или 1, и 2, и 3, защото експоненциално се увеличава а, участието на а, ГМО. Така че трябва да сме изключително твърди по отношение на а, семената. Не можем да допуснем а, това замърсяване от а, фермери, които не спазват изискванията за защитени зони. Не можем да се връщаме назад. Ако има такова замърсяване, Както ви казах, експоненциално се увеличава то. Освен това, във вашия текст не знам дали е реалистичен този срок 3 месеца за прилагане на политика, въвеждане на една политика, защото когато се навлиза в този процес, ясно е, че поне 6 месеца по-рано се взимат тези семена от фирмите. А знаем, че не могат да бъдат отхвърлени ГМО. А за царевицата, например, през януари или февруари се поръчва а, тези семена, за да бъдат засяти през април или май. Трябва да бъдем а, реалистични а, спрямо пазара. Трети елемент, това беше подчертано и от самия вас, въпросът с как да се организира съвместното съществуване. Ако погледнете, ако видите колко държави днес са въвели подобни мерки, една, две, три, четири или пет най-много защото нищо не е направено по текстовете. Във Франция, например, имаше много дискусии, но все още не се прилага тези текстове, защото няма конкретни правила за това. И когато всички държави членки някой ден имат конкретни правила, можем да го обсъждаме. И последен въпрос. Списъка от причини, поради които да се откаже, да се отхвърли прилагането на ГМО. Различни са тези аспекти, защото те са глобални, трябва подобен глобален подход и да се посочат всички тези аспекти. Моля да ме извините за дългото изказване. Е, ва бене. Месе Аньо. Е пой... Господин Аньо. Благодаря. Въпрос как, кога и къде ГМО може да се отглеждат в Европа, се обсъжда 10 години вече в различните европейски институции и няма отговор. Има пълна парализа. Институциите и различните учени имат различни гледни точки. В Европа и в частност в Великобритания се говори за тази тема. Много от моите сънародници се противопоставят. Ние смятаме, че решението за отглеждане на ГМО трябва да се вземе от британските граждани на наша територия, а да не се налага от чужденци върху тях. Господин Блошевец. Благодаря. Госпожи и господа, точно както каза предишния оратор, темата е много проблемна и вече в продължение на години има пълен хаос по отношение на нея. Сега се опитваме да създадем рамка за управление на този въпрос в нашето искане казваме, че държавите членки трябва да могат сами да решават дали да отглеждат ГМО или не. Чухме какво каза Гало, чухме какво каза правната служба на парламента. Може да се създадат нови възможности, но от друга страна не трябва да се правят правила от общ характер, защото основното винаги се крие в подробностите – и много ще е трудно за страни, които не искат да отглеждат ГМО, да прегърнат тези правила. Дори регламент да каже точно каква е неговата цел, а той прави то още в своето заглавие, този регламент ще си остане само едно парче хартия, защото държавите членки няма да разполагат с съответния инструментариум, за да приложат тези правила. Благодаря ви. Госпожа Кьостингер. Благодаря. Искам да благодаря на докладчик за положените усилия. Приветствам неговата позиция. Той приема предложението на комисията и казва, че държавите членки имат право да избират. Нещо друго, което приветствам в текста е общата процедура за даване на разрешително за ГМО, а именно, че продукти отгледани в трети страни трябва да получат разрешение на ниво Европейски съюз от страна на комисията. Трябва да има по-голяма прозрачност, това е включено в доклада. ЕФСА трябва да се укрепи. Може да има някои промени в текста на комисията, които да му придадат по-голяма острота и да подкрепят субсидиарността. Не съм съгласна с докладчика там където той казва, че социалните, екологичните и здравните аспекти не трябва да се отчитат. Аз мисля, че трябва да бъде точно обратно. По отношение на социоекономическите основания за забраната за отглеждане, това трябва да се предвиди като възможност, тъй като то отговаря на разпоредбите на СТО – Има един проблем с тази процедура за отделно преценяване. Ако ще се създава отделно одобрение за всеки един вид, ще има сериозни затруднения. Добре е да има една научна оценка, която ще намали времето върху държавите членки. Чухме вече относно праговете, свързани с семената, това е част от дискусията, не знам дали мястото на този елемент е в този документ, тъй като дебата вече е достатъчно сложен. Важно е да се стигне до компромис с държавите членки. Праговите стоености за семената са свързани с нарушаване на патенти за някои компоненти на семената. Така че това трябва да се обсъди по-подробно. По отношение на съвместното съществуване, трябва да подкрепим онзи подход, който позволява на фермерите да отглеждат ГМО който ги защитава по някакъв начин. Важно е да има съвместно съществуване за държавите членки. Комисията трябва да бъде приканена да направи предложения за техническо решение. Колеги, ако погледнем дебата в съвета, ще видим, че има известни притеснения относно отговорността, която трябва да поемат държавите. Виждате как се промениха мненията в света през последните няколко месеца. Парламента трябва да отчете притесненията на държавите членки преди да вземе своето решение. Господин Хауслинг. Äh, Благодаря. Няма много за казване тук, в допълнение на казаното от господин Бове. Престои ни важно решение и Джордж Лайн знае от дискусиите в собствената си политическа група, че не е лесно да се стигне до решение. Има нещо тук, което не ми харесва тук в този дебат – Критиците на генетичните технологии изхождат а, от а, една емоционална а, позиция, докато останалите хора май стъпват на научни данни. Трябва да има някакъв баланс все пак, защото иначе нямаше да имаме милиони 200 хиляди подписа. Много голям интерес се проявява относно развитието на сълското стопанство в бъдеще. Искам да кажа няколко думи по отношение на нулевата толерантност. Либералите казват, че трябва да се откажем от тази нулева толерантност. Аз обаче не разбирам тази позиция. Защо отново се появява този дебат тук? Не става въпрос за обсъждане на праговите стойности. Аз мисля, че в сърското стопанство просто няма никаква поносимост по отношение на ГМО. Ако има един прак от 0,1, той неизменно ще се вдигне. Не виждам защо хората просто са решени да се откажат от а, тази нулева толерантност. Изменение 5 също ме притеснява сериозно. Казва се, че то се предлага с оглед на по-лесното взимане на решение в рамките на СТО, международната рамка. Аз не разбирам какво точно означава това. Ние се притесняваме от нещо, вземаме плахо решение, така ли? Е, Съюза взима някакво решение, пък държавите членки могат да го отхвърлят. Е, да не стигнем до ситуация само в която ще има различно положение в различните държави и няма да знаем кой какво прави. И накрая, онези, които не искат а, да използват е, ГМО технологиите, май ще се окажат в положение, в което им налагаме допълнителни разходи за това, че не отглеждат такива организми. Държавите членки трябва да решават какво ще отглеждат. Ще е много трудно да се контролират нещата след това. Няма да мога да коментирам всички правни въпроси. Тук не се надявам, че в крайна сметка решението ще е категорично. Много неща вероятно ще стигнат до съда. Надявам се, че поне по отношение на СТО няма да има проблем. Реформата на ЕФСА. Това е основен елемент. Не може обаче тези въпроси да се изключат от доклада. Господин Шмидт. Рубикс по-скоро. Благодаря. Трябва да се отчете събирането на различните видове материал и позицията на производителите, начина по който се води дебата. Латвийските земеделци като цяло подкрепят предложението на комисията. За Латвия тези предложения са демократични, като отчетем предложенията на комисията от 2003 година, 83% от местните органи регулират използването и производството на ГМО. До сега не сме станали свидетели на значителни конфликти. Разбирам, че колегите искат да има по-сериозни ограничения от общ характер, по-стрикни правила – за момента, преди да сме стигнали до крайния резултат, трябва да сме предпазливи. Ще имаме шанс за допълнителни разисквания. Искам да подкрепя този документ. Господин Смит. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Извинявайте, не говорете едновременно, каза председателят. Мисля, че можем да изпеем един британски дует, може би не политически, но поне по географски признак. Ще бъда кратък. Brief perhaps, but uh, I will be uh, brief in my comments because we've got... 100% от групата на зелените а, свободния алианс. Трябва да, на едно и също мнение. Искам да подчертавам това, което казах преждеговорившите. Само едно искам да добавя. Намирам го за обидно, че онези, които се застъпват за ГМО, се опитват да, оби... да представят а, нас, които сме против тях, като някакви истерици, които а, въобще не, нямат рационални аргументи. Но а, онези, които някои. Именно по така някакъв религиозен начин се защитават ГМО-то, прекалено трябва се преувеличават техните предимства на геномодифицираните организми. И мисля, че би било разумно тази комисия да вземе становище по връзка с предложението на комисията. Това има ключово значение. А, но тук съм... Къде не съм съгласен с докладчикът? Мисля, че предложението на комисията е погрешно. И именно желанието да се преодолее застоят. А пък именно застоя е това, което искат да видят европейските граждани. Множеството от европейските граждани е срещу отглеждането на ГМО. И сега а, това е последният опит на защитниците на ГМО да заобиколят съществуващите изисквания за защита на пазара, защита на потребителя и като сме всички в един единствен пазар, те се опитват да ни убедят, че може да имаме различни правила за различните страни, като избегнем заразяването. Затова ние отхвърляме изцяло това предложение, вместо да се преструваме, че то може да бъде усъвършенствано. Просто го отхвърляме. Благодаря. А, господин Ашфорд. Благодаря, господин председател. Мисля, че, както виждате, ге, генно модифицираните организми а, са повод за различни конфликтни възгледи и доста много емоции. Но становището на нашата комисия трябва да се основава на два принципа. Първо, решението трябва да бъде основано на сериозни научни доводи и второ, трябва изцяло да се уважава правото на избор, както на производителите, така и на потребителите. Прочетах предложенията на докладчика и смятам, че те са реалистични, прагматични и а, а, съразмерни. Разбира се, трябва да се вземе решение и от страна на Европейския съюз, но е, трябва да се, има възможност да се вземат отделни решения зависимо от случаят, от отделните страни членки, затова ще подкрепя направените предложения. Благодаря. А, и сега господин Карлос Сантос. А, с това ще приключим дебатът по тази точка на дневния ред. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не взех част в първата част на този дебат, но трябваше да се изкаже и в комисията по а, риболова. имах там какво да кажа по докладите, които бяха обсъждани. Темата несъмнено е много деликатна и моята политическа група се стреми да възприеме предпазлив и отговорен подход. Работим с представители на различни комисии, за да можем да стигнем до единодушие, ако е възможно. Главното ни грижа е законната ни грижа за гражданите по отношение, които се тревожат във връзка с геномодифицираните организми, да се отлее в приемливи правила и за конкуренцията, и които да се прилагат в целият единен вътрешен пазар. Необходимо е да се вземе предвид нуждата от свобода на избора. Няма да навлизам в подробностите на становището на нашата група, но от името на групата на социалистите искам да кажа следното. Необходим ни е разумен компромис. Подобен а, компромис, подобен консенсус е необходим и на парламента. Само по този начин ще можем да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 ich habe das nicht und ich bin der Meinung meines Vorredners, man sollte etwas rationaler an diese ganze Problematik herangehen. Ich kann Ihnen sagen, ich war mal... Съгласна съм с преждеговорившия. В началото на 90-те години в Комисията по економическите въпроси посетихме е, институт, близо до Вашингтон, където редица неща ни бяха обяснени. Бяхме на вечеря, консумирахме продукти от ГМО. Както виждате, още съм жива. Не вярвам, че трябва да е, изолираме европейското земеделие от всички видове технически прогрес. Подкрепям линията, възприета от докладчика. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Люлин. Е, сега бих искал да помоля представителя на комисията, госпожа Андре. Благодаря. Благодаря, господин председател. Комисията е силно удовлетворена от работата, извършена от докладчика на вашата комисия. Има предложения за подобрение на този текст. Но искаме да ви уточним, че комисията работи по прословутите списъци, т.е. другите причини, на които могат да се позоват държавите членки, за да се забранят е, отглеждането на ГМО на тяхна територия. Този списък ще бъде предаден и на парламента, и на съвета скоро. Е, тези причини са морални, етични, економически, е, свързани с политиката за опазване на околната среда и това, което каза вашия докладчик и което трябва да се подчертае по-дебело, е, че ЕФСА оценява безопасността за здравето и за околната среда. И тази оценка трябва да остане на европейско равнище. И а, това, което държавите членки трябва, могат да посочат като а, причини, а, идва като допълнение към казаното посочено от ЕФСА. Относно съвместното съществуване, 15 държави членки прилагат такива мерки. Искахме да направим това оточнение. Тази дискусия беше много интересна и а, наистина ще следим по надъщатъчното развитие а, по този доклад. Благодаря ви. Благодаря. А, благодаря ви, госпожо Андре. Срокът за изменение е 9 февруари. Гласуваме на 15 март. А, Джордж, имаш заключително, думата за заключителни думи. Благодаря, просто искам да благодаря на всички, които участват в този дебат. Очевидно бяха повдигнати редица въпроси. Искам да отговоря само на два от тях. А господин Бове каза, че множеството страни членки не биха се съгласили с подобно предложение. Ние тук сме парламент. Трябва да изразим становището на парламента, а не мненията на страните членки. Трябва да стигнем до принципна позиция. По отношение на въпросите, свързани с единия вътрешен пазар и СТО, мисля, че с направените предложения за изменения нашата позиция се става по-силна. Трябва да бъдем много внимателни при един подобен дебат. Да не би да, когато говорим за безопасността на храните, да се хлъзнем по повърхността, да вземем решения, които са бъдат популярни, а не обязателно основани на научни факти. Тук е един от двама от изказалите се споменаха, че има различни научни мнения. Преди а, две седмици бях на едно събрание, което председателстваха заедно с Корин Лапаж. Наистина различни има мнения има. Но ЕФСА посочва, че взима предвид всички научни мнения и процеса на разрешение, даване на разрешение ги взима под внимание. Очевидно ЕФСА не приема всички тези научни мнения. Това, става, това е въпрос на различни, различни мнения. Очевидно не всички могат да се съгласат с едно или друго, но очевидно следим развитието на науката по този въпрос. Не трябва да формулираме правила, които са прекалено тясни, прекалено конкрет, специфични. С това съм съгласен. Някои предложиха някои казаха, че предложението на комисията ще засегне някои страни. А, не, това не е така. Колегата Смит повдигна въпроса за възгледа изглежда, че той има различно мнение от своите колеги в шотландското правителство, защото каза, че подкрепя принципа да се даде правото да решават отделните страни членки. Госпожа Люлин, както правилно посочихте, every time uh, consumes products made uh е, очевидно е, продукти, било от животни, които са хранени с е, геномотифицирани организми, било от друго, а не сме занаблюдавали до сега отрицателни резултати. А това е реалността, която понякога трябва да, на която, към която трябва да привличаме вниманието на обществеността. Не може да се каже, че всички други са а, на, грешни, на грешен път, а само Европа е на верен път. Искам да благодаря на председателя и на секретарята, че удължиха срокът, нещо, което не беше необходимо. Възнамерявам да направя всичко възможно, за да свършим работата. Благодаря, Джордж. Преминаваме към последната точка от дневния ред. Точка 6. Европа водеща световна туристическа дестинация, нова политическа рамка за европейския туризъм. Господин Николеско е докладчик. Селския туризъм е важна економическа дейност. Тя оказва въздействие върху заетостта и економическия растеж в Европа, така че трябва да има гаранции за тази дейност чрез мерки базирани по втория стълб на ОСП след 2013 година. Ще дам думата на господин Николеско и след това ще дам думата и на представителя на комисията Кристина Борус. Благодаря, господин председател. Имате предложението на всички официални езици. Няма да говоря надълго и на широко. Готов съм да приема изменения и аргументи, които целят да се подкрепи селския туризъм в Европа. Селския туризъм подобрява качеството на живот, стандарта на живот, подобрява многообразието инфраструктурата. туризма е много важен за економическото развитие на регионите, важен е за развитието на селските райони, допринася за запазването на местните обичаи и култура. Всичко това се подчертава в рамковия доклад. За да се развие този сълско-стопански туризъм обаче, трябва да се създаде необходимата подкрепа. 3 февруари е крайния срок за внасяне на изменения, казва председателя. Ще гласуваме на 28 февруари. Серджио Готиерес иска думата. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда кратък. Споделяме идеите, изложени от господин Николеско, но искам да подчерта една основна идея. Мисля, че всички ще се съгласим с това, че е, туризмът е една стратегическа дейност в Европейския съюз, защото води до диверсификация на е, стопанството. И а, е, има много възможности в тази дейност, като имаме предвид какъв е, е дяла, какво е участието в БВП. И наистина трябва да апелираме за това да се осъществи сътрудничество между обществения и частния сектор. Годината посветена на туризма трябва да изиграе своята роля и за развитие на селския туризъм като увеличи възможностите в тази дейност на младежите и на жените. Селския туризъм дава възможности за нови форми на организация на труда и освен това селския туризъм е, е чиста промишленост, която не може да бъде делокализирана и за разлика от другите форми на туризъм, да речем крайбрежния, не зависи а, от сезоните, няма сезонен характер. А, искам да подкрепя а, тези а, четири а, насоки, по които ще бъдат направени изменения. Трябва да се засили модернизацията, комуникацията, инфраструктурната мрежа, която трябва да бъде развита, както и обществените услуги. Трябва да се засили и информацията за по-голяма конкурентоспособност на селския туризъм. Възможностите за работни места. Тук става дума предимно за малки предприятия, в които работят младежи и жени и съответно трябва да се разработят такива инструменти, които да подобрят обучението на този персонал. Селският туризъм трябва да бъде част от социалния и да бъде достъпен за хората с увреждания. Има проблеми, свързани с достъпа на хората с увреждания и трябва също така да се разшири е, предлагането и да се осъществи е, връзка между селския туризъм и Натура 2000. Много важно е също така да се работи по посока на качеството, да се приемат съответните критерии е, при предоставяне на съответните етикети и да се популяризира тази форма на туризъм във всички дейности, които предлага комисията. Важен е крайбрежния туризъм, но трябва да се говори и за селския туризъм. Не трябва да допускаме грешката, е, да възприемаме една единствена стратегия, поставяща в центъра една форма на туризъм, а да се пренебрегне селския туризъм. Е, необходимо е съответното финансиране. Е, тук Фонда за регионално развитие има своята важна роля. но не трябва само във втория стълб да се поставя тази дейност. И както и е, платформата КТ и туризъм. Благодаря. Сега, ако няма а, е, е, други желащи да изкажат, дам думата на комисията. Благодаря. Комисията иска да благодари на Комисията за селско стопанство и развитие на селските райони за това, че отчита важността на този вид туризъм. Ние проявяваме сериозен интерес към туризма, особено туризма в селските райони. Отчитаме важността на този вид туризъм за економиката виждаме начините по които селския туризъм може да допринесе за диверсификация на економиката на селските райони. Той играе важна роля за запазването на културната идентичност и наследство. За това ние искаме да подпомогнем различните райони, да се възползват от този вид туризъм. Един от начините за подпомагане е иновацията. Затова се радвам, че споменавате тук платформата на комисията ИКТ и туризма. Целта на тази платформа е да помогне на малките и средните предприятия и най-вече на микропредприятията в тези райони да участват в цифровата верига на доставки, по този начин да подобрят своята достъпност. Знаете, че селските райони често страдат от проблеми, свързани с разпространението на стоки. Споменахте, че има проблеми не само по отношение на младите хора, но и по отношение на хората с увреждания. Затова, вероятно, знаете, че ще има редица предложения по отношение на индустриалните иновации в сферата на туризма. Знаете, че има един търг, който ще се организира, свързан с европейската мобилност. Целта е да се подобри достъпа до труднодостъпни райони. Надяваме се, че това ще подобри положението. По отношение на Калипсо, една друга част от това предложение, обръщаме внимание на този елемент. Тази инициатива има за цел да се пребори с сезонния характер по отношение на социалния туризъм. Целта тук е да се подпомогнат млади хора, семейства, хора с увреждания, възрастни хора, с по-малко средства. Те трябва да имат възможност да използват услугите на туризма. Тоест, тук се споменават две неща с една и съща цел. Инициативата Знак за европейско наследство и инициативата Европейски културни столици, както и знака за селски туризъм, ние сме готови да правим открито спрямо включването на тези инициативи. Защо да не предвидим и инициативи по Натура 2000? Тук обаче искаме да кажем, че трябва да има допълнително и по-силно сътрудничество между нашите служби. Искам да ви благодаря още веднъж за проявения интерес към нашата работа. Надяваме се, че ще има и допълнително сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Господин Николеско не иска да вземе думата. Нека да му благодарим. Така стигаме до края на заседанието. Следващото заседание, следващия понеделник в 3 часа след обед. Понеделник, 7 февруари, 3 часа след обед. Благодаря на всички. Заседанието приключи. Poi Stefano, visto che mi avevi chiamato, sono in piena commissione.